сега да изслушаме докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Макларкин за чудесната работа и за нейния доклад, който според мен поставя правилните въпроси. Ясно е, че признаването на професионалната квалификация е съдбоносен въпрос за европейския проект и за вътрешния пазар. В своя доклад професор Марио Монти постави акцент върху необходимостта да се признават автоматично професионалните квалификации. и Също така трябва да се приеме и европейска система за класифициране на квалификациите. Преди Марио Монти, Ален Ламасур също така каза, че трудностите, свързани с признаването на професионалната квалификация, е един от проблемите, които пречат на това гражданите да се почувстват напълно приобщени към Европа. Днес ще разгледаме препоръките, които ще отправим, като знаем, че признаването на квалификацията е един от най-важните лостове за развитие на вътрешния пазар. Възоснова на зелената книга ние можем да водим дискусия. Признаването на професионалната квалификация, всъщност това е гледната точка и на професионалистите, които са и най-засегнати тъй като те биха искали да имат безпрепятствена свобода на движение. les reconnaître, mais également du point de vue des citoyens, des usagers, des utilisateurs. Но това е въпрос, който е много важен и за предприятията. Според мен, ние трябва да се ръководим от няколко принципа в своята работа. Повече професионална мобилност, всъщност за това става, трябва да се намерят начините, пътищата и средствата за повишаване на мобилността. Повече упростяване и повече ефективност в процедурата по признаване на професионалната квалификация и повече сигурност за потребителите и пациентите, разбира се, тъй като медицинската професия е изключително важна. Ето това са основните насоки. За професионалистите е ясно, че упростяването е необходимо и желателно. Желател, желанието да започнеш работа в друга страна е често свързано с трудности, пречки, високи разходи. Понякога забавянето, дългите срокове са неразбираеми. Необходимо е да се изгради една съразмерна система от а, а, изисквания, система, която да постига баланс между свободното движение и гаранциите за властите. Въпросът за опростяването е свързан и с големия брой регламентирани професии, повече от 4000. Твърде много. Мисля, че трябва да се работи за намаляване на броя на тези регламентирани професии. Желанието за упростяване очевидно трябва да доведе до постигането на тази цел. Повече мобилност означава да се преразгледат изискванията, свързани с образователния ценз за много от професиите. Понякога тези минимални изисквания са твърде устарели, тъй като почиват върху критерии от преди няколко десетилетия. В системите за образование и обучение на държавите членки настъпиха множество промени. Ето защо е необходимо да се променят изискванията към об, об, образователния цен за много от професиите. Също така се повдига въпросът и за непрекъснатото професионално обучение Въпросът е как точно да отчетем този въпрос в законодателния акт. И накрая. Системата на вътрешния пазар функционира по удовлетворителен начин мисля, трябва да се развива системата, трябва да се предвидят повече финансови и човешки ресурси. Необходимо е повече активност в процеса на предоставяне на информация и ние вярваме, че е, системата на образование на вътрешния пазар е, е надежна. Системата за предупреждение и сигнали, това е изключително важно. Е, дали да използваме системата по директивата за услугите. Но тази система за предупреждение и сигнали е особено важна особ... по-конкретно в медицинската професия. Това е важно, за да се гарантира сигурността и безопасността на пациентите. И накрая професионалната карта. Аз споделям всичко това, което е казано по този въпрос. Повдигат се множество въпроси за надежността, за разходите, за реалната полза от такава една професионална карта. Очевидно е, че интересно, че, че би било интересно да получим резултатите от един пилотен проект. Аз смятам, че много от професиите вече са проявили решителност и добра воля. Има много професии, които са готови да приложат такава една система за европейска карта, за европейска професионална карта.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 Разбира се, можем да, се, можем да поразсъждаваме върху това как да изглежда физически тази карта, но при всички случаи трябва да помислим за това как точно да се реализира тази а, идея. При всички случаи, всички тези въпроси са свързани с идеята за Европа на гражданите. И ние трябва да можем да предложим на гражданите доказателство за това, че свободата на придвижване реално съществува. Ами това е което исках да кажа ясно е, че имаме нужда от гаранции. Някои гаранции са готови. Всички въпроси, които разглеждаме, не бива да представляват пречка в желанието си да изградим една съвършенна система, не бива да издигаме прегради. Още един път благодаря на докладчика за извършената работа. Euh, Мисля, че тя повдига добри и много удачни въпроси. Благодаря. Uh, много благодаря, госпожа Дегрип. Госпожа Ванюк има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих желала и аз да благодаря Ема, на Ема Макларкин за добре свършената работа, за добре зададените въпроси. Ние също имаме въпроси. Аз мисля, че почти всички групи е, имат общи становища по този въпрос. Френската колега говореше за идеалната система, но такава система не съществува. За мен този тази, това досие е от изключително важно значение за бъдещето на Европа. Нещата са много сложни. Днес имаме много въпроси, които няма да решим днес, нито до края на август. Пред нас има едно а, досие от ключова важност във връзка с, с регламентираните професии, мобилността, професионалната квалификация. Това е един огромен процент, 20% които изискват хармонизиране на е, е изискванията, които отначало са минимални, но трябва да се развиват във времето и това е изключително важно за конкурентоспособността на нашите предприятия. Това е основно нещо, за което вие говорихте, за втория стълб на вътрешния, е, на вътрешния пазар. Това е важно също така и за гражданите. Какво казваме на гражданите? последните години. Е, искаме повече Европа и повече и по-добра Европа е, трябва да е, обсъдим въпроса за разходите, но да ги разглеждаме като инвестиции – ако не можем да постигнем по, това, по тази важна тема напредък в, в рамките на 20-25 години на едно а, поколение, ние просто а, трябва да а, признаем, че имаме по-малко Европа. И в тази сфера аз искам да благодаря наистина на комисията, защото в, в този, е, в това досие. Аз е, говорих по него с е, господин Дали, преди това с, с комисара Киприяно. Необходимо е да има движение на професиите, движение на пациентите, движение на всички. Затова искам да благодаря на комисията и на господин Тич, когато ще изслушаме след малко защото наистина парламента и комисията и се надявам, че и съвета ще ни последва скоро да следваме една реалистична амбиция от една страна повече опростяване, всички са съгласни с това, по-голяма прозрачност, това е необходимо. Необходимо е за да се осигури по-голяма сигурност на професионалистите, на клиентите, на потребителите и по-голямо по-голяма защита на европейско равнище. Това е една огромна задача, но тя трябва да се изпълни. Аз просто очертах основните пунктове, които бихме искали да обсъдим. И още веднъж искам да благодаря на госпожа Макларкин за добре свършената работа. Искам да кажа две неща. Първо, в рамките на хармонизирането на минималните изисквания за обучението. На мен ми се струва, че е изключително важно държавите членки да се ангажират с сътрудничество, което да бъде а, непрекъснато и задълбочено, за да се очертаят минималните изисквания на обучението, но също така и за продължаващото обучение. Естествено, в това продължаващо обучение би трябвало да има и а, минимално езиково обучение. Аз искам в а, моите размишления да добавя също така и професионалния опит, защото вече има мобилност, макар че тя не е на базата на задълбочено продължаващо обучение. Има задълбочен професионален опит, който трябва да бъде основа на бъдещата работа в следващите обсъждания би трябвало да се обсъди отново процеса от Болония с консултациите, които не са напременно много ясни, но това не е непременно а, негативно, но в 21 век да има един а, национален режим. Аз разбира се признавам, че въпросите са много сложни. Ние трябва да ги обсъдим, защото не по всичко има съгласие. И тогава, когато говорим за хармонизация на обучението, трябва също така да се говори и за частичния достъп. Мисля, че Ема говори за това и за компенсационните марки във връзка с, с частния, частичния достъп, мисля, че трябва много да се внимава, защото това е един изключително сложен въпрос. Това означава фрагментиране на пазара. Трябва да бъдем много внимателни, защото вървим противно на посоката, в която искаме да се движим. Етичния кодекс, кодекса е на поведение е много важен, но не е достатъчен. Трябва да се направи един целенасочен анализ. Би трябвало да се а, усъвършенстват системите, също така механизмите за сигнализиране на тревожни явления. А, има, разбира се, още много теми, които бих могъл да засегна, а, но един от тях е общата платформа. Тя винаги фигурира, когато се говори за хармонизация. Въвеждането на а, обща платформа по член 5 от директивата от 2005 година изисква един задълбочен подход и сътрудничество между държавите. Има а, паралелизъм, паралелизъм, но трябва да се отиде по-нататък. Необходима е една обща платформа, която на този етап не функционира добре на европейско равнище. Според мен, основното средство, е, е, основният инструмент е, за една обща платформа е, разбира се, прозрачността, сътрудничеството, но това естествено ще бъде на доброволна основа, на първо, второ, трето време, но това е един инструмент с много голяма стойност за ам, принципа повече Европа, защото има пилотни агенции, които работят, които, например, в медицинската професия нещата са много напреднали, в инженерната сфера също и трябва да се работи съвместно. Националните компетентни органи би трябвало да работят заедно. Професионалистите от всяка професия би трябвало да задават въпросите. Би трябвало също така да се представят добре проблемите, да се актуализират. И аз мисля, че госпожа Макларкин зададе въпроса, коя е най-добрата подкрепа, дали това трябва да бъде по електронен път или по някакъв друг начин. Би трябвало обаче да се осигури сигурност на електронната система. Беше зададен въпросът за разходите. Аз вярвам обаче в този инструментариум и тогава, когато говорим с, гражданите, особено с младите граждани на Европа, които искат да станат професионалисти. Те би трябвало да минат през а, задължително обучение, за да могат да работят в, чу, в чужбина. Наистина би било добре да постигнем нашите цели. А, това е за хората между 18, 20 и 30 години, които биха искали да имат професионална кариера кариера в чужбина. А, това е като в образованието. Знам, че някои държави вървят много напред. Образованието не е разход. Това е социална инвестиция, е, която е изключително важна и като а, е инвестиция би трябвало още в самото начало да се заложат показатели по всяка професия а, за един период от 10-15 години. Не трябва да си правим иллюзии. Ние вървим по един труден, транлив път, но трябва да се насочим а, и да определим времето за постигане на а, а, тези цели, както и разходите, които трябва да се предвидят. Необходимо е да имаме европейска визия за пазара, за гражданите, естествено за професионалистите. И това трябва да бъде една хармонизирана визия. Не се съмнявам предвид казаното от а, всички вас. Амбицията на комисията е да работи хармонично с нас. Това е а, рядкост, но ние сме много благодарни и ние ще можем да приключим нашата мисия като парламентаристи и също така ще можем да осигурим сътрудничеството и на Съда на Европейските общности. Благодаря за тези, за това проникновено слово. Комисията иска да жа, има желание да работи с нас, защото е очевидно, че и ние а, имаме желание да работим а, с тях. Аз бях доста великодушен до този момент, а, тъй като а, смятам, че въпросите са важни, но ви напомня, че е, ще гласуваме в 10 часа. Господин Кройсман замества господин Босой. Кристиан Босой се извинява, че не може да участва тук по здравословни причини. Той приветства документа, представен от докладчика и смята, че той е добро, добра основа за дискусия Работният документ набелязва поредица от приоритети. Има няколко много важни елемента. Първо, упростяване. Информация за процедурите трябва да бъде подредена по-добре. Обществената консултация показва това много ясно. Също така трябва да проверим доколко е удачна системата за декларация. Също така да помислим дали декларациите не могат да се попълват онлайн. Няма смисъл да се разрешава на регионалните власти а, да осложняват нещата и да обезкуражават мобилността. Освен това ни трябва решения на миграцията от нерегулирани към регулирани държави членки. Трябва да се запази регламентацията тогава, когато да по съображение за обществена сигурност или други подобни легитимни причини. Кристиан Босой смята, че ние трябва да държим сметка за качеството на услугите и защита на потребителите. Друг проблем е компенсаторни мерки, Държавите членки подхождат по различен начин към компенсацията. Може би е разумно да имаме някакви насоки. Кристиан Босой не е, е не подкрепя напълно идеята за частичния достъп, особено за, особено, особено за професии, в които става дума за общественото здраве training requirements, which seems to be justified. What the ALDE shadow would like to see... Докладчикът от АОДЕ би искал подхода да се основава на компетенции, а не само списък с предмети и хорариума. Необходим е механизъм за автоматична актуализация на програмите за обучение. Държавите членки трябва да осигурят повече прозрачност. Кристиан Босой смята, че е задължително да се използват IMI и особено в областта на подаването на сигнали а, това е изключително важно за медицинските професии, за които а, подобни сигнали са невъзможни. Не на последно място, създаването на професионалните карти е важен сигнал. Кристиан Босой е за тях, ако стига да се докаже, че от тях има полза. Тези карти трябва да се приемат само в случаите, в които процесът би се улеснил. В, например, в инженерната професия тези карти са удачно решение. However... Тази карта трябва да бъде доброволна но, задълж... но компетентните власти трябва задължително да я приемат, за да не се подкопае легитимността. Също така тя тя трябва да бъде е, трябва да бъдат предвидени възможности за нейната актуализация. Председателят е, да пожелаем на господин Босой да се оправи бързо. Госпожа Тюринен, първо искам да благодаря на докладчика за работния документ. Това е добра отправна точка за всички нас и за нашата работа. Аз мисля, че е постигна добър баланс между това, което е важно, именно подобрената мобилност, подобряващата се мобилност в Европа обществено здраве, обществена безопасност. Аз виждам силен консенсус в залата, за да се постигнат набелязаните цели. Виждам, че са очертани приоритетите, упростяването, здравето, безопасността. Когато повдигнахте въпроса за картите, а, Важно е как ще функционират тези карти. Вие, както правилно отбелязахте, всичко зависи от системата, на която се основават тези карти. И аз мисля, че може да се направи още една стъпка в сътрудничеството с комисията във връзка с функционирането на картите. Вече много неща бяха казани. Аз ще повдигна няколко допълнителни въпроса. Би трябвало да бъдем, може би, малко по-внимателни и точни за частичния достъп, както беше посочено от е, докладчиците в Сянка. Вие повдигате въпроса в работния документ, но не казвате какво трябва да се направи съвсем точно, е, каква е нашата цел, как да решим е, съществуващите проблеми. По въпроса за наскоро завършилите образованието си, как да се позволи тяхната мобилност. Това може да се свърже с инициативата Младежи в движение. На трето място, актуализирането на автоматичното признаване трябва да се разгледа по-нататък. Четири Картата, споменах вече този въпрос. пети въпрос, езиковия, може би етичния код е едно решение, но може би е необходимо да въведем някакви по-строги разпоредби. Не съм сигурна, че знам съвсем точно какво е правилното решение, но е много важно да го намерим. На шесто място аз също получих много имейли от различни професии. Аз мисля, че трябва да бъдем внимателни тогава, когато някоя професия не е не е призната в някои от държавите членки, защото тогава нещата малко се осложняват. Много е трудно да обещаем, че всички професии ще бъдат признати. И последния пункт беше изискванията за обучението и съм съгласна с изказалите се пред мен, преди мен, че са необходими уточнени и уеднаквени изисквания, за да няма различни системи. Но ако искаме мобилност, необходимо е една основа, върху която да градим. Благодаря ви много. Мисля, че можем да свършим много добра работа тук в нашата комисия. Uh, thank you, Chairman, and thank you to the rapporteur. Uh... Благодаря. Госпожа Свенсън не е тук, но съм убеден, че тя ще изрази становищата на нашата група по въпроса на мобилността, езиците, професионалната карта. И се надявам, че становищата на нашата група ще бъдат отразени в доклада. Благодаря. Мисля, че имаме време за едно-две изказвания. Госпожа Стайлър се е записала, някой друг. Заповядайте. И след това ще дам думата на комисията. Благодаря. Напълно съм съгласна с повечето от това, което беше, с по-голямата част от това, което беше казано. Въпросът за професионалната карта е разумно решение. Имам въпрос към Европейската комисия. Проучила ли е тя как подхождат държавите членки, особено в областта на медицината? Дали тълкуват правилата по различен начин? Тук е- един от колегите говори за минимални изисквания. Например, въпроса за стоматологията. Знам, че сме говорили за медицинската професия, но аз искам да се спра на стоматологията. В някои страни е възможно да получиш диплома за лекар и след това да се квалифицираш за Заболекар, Това е само един пример и, и е много важно да обърнем внимание на въпросите на сигурността в медицинската област. И комисията проучила ли е въпроса за признаването на квалификацията в различните държави членки? Дебатът е много важен и е ясно, че ние държим на мобилността. От друга страна, гражданите трябва да имат гарантирана сигурност и безопасност. Благодаря. Не виждам някой друг да иска да се изкаже. Затова сега от ще дам думата на Европейската комисия. Благодаря, благодаря и на докладчика госпожа Макларкин за чудесния доклад. Ще направя четири коментара. Първо, както казаха няколко депутати, то, тази инициатива е един от основните приоритети на акта за единния пазар. Когато набележим нещо като приоритет, ние имаме нужда от график. Благодарен съм за ангажимента на депутатите към този въпрос. А, искам да подчертая, че въпросът ще бъде обсъден на съвета по конкурентоспособност на 2 септември. Второ, относно броя на, регламент, на регулираните професии. Труден въпрос. В Зелената книга ние повдигаме въпроса не само за бройките, а и за това какво може да направи комисията. И тогава, когато водите дискусия, направете справка с предложенията в а, зелената книга. Там се говори за частичен достъп, повдига се въпроса и за регулирането на образованието и обучението. И а, затова аз правя връзка между двете теми. Третият въпрос, който искам да поставя, е свързан с IMI. В момента това не се, там не се споменава като професионална квалификация. Но това е факт. До 2012 година АМА ще, ще обхваща всички регулирани професии. Четвъртият ми коментар е свързан с Европейската професионална карта. Мисля, че от самото начало е ясно, че Европейската комисия иска не просто професионална карта, не а, просто една, пас, едно пластмасово картонче. Зелената книга казва съвсем конкретно. Всъщност ние правим връзка между а, IMI и информационно-технологичните системи. IMI се финансират от Европейския съюз. Знаем, че разходите са високи. Така че, моля ви, обърнете внимание на двата елемента. Аз не смятам, че не смятам, че АМАЙ е панацея. Сроковете трябва да бъдат не 4, а 1 месец а онези, които искат временна мобилност, трябва да се прилага системата за деклариране. Ние смятаме, че това е възможно без загуба за държавите членки. А, гаранциите идват от АМА, и, както казах, АМА е факт, реалност ако се разчита обаче само на АМАЙ, Тази информационна система насърчава сътрудничество между държавите членки. До нея достъп нямат професионалистите и гражданите. Но каква е ползата за гражданите от АМА или информационната система за вътрешния пазар? Държавите членки могат да общуват помежду си по-лесно. Ние бихме искали карта да се нарича Европейска професионална карта. И затова моят призив е да проучите този въпрос. Ако ви интересуват симулациите, ние проведахме 4-5 такива симулации ние с радост ще представим резултатите от използването на информационната система и професионалната карта. Благодаря ви много, че очертахте вашите е, виждания за това как би могла да ни помогне технологията. Аз мисля, че Вашето становище по директивата е много полезна, тъй като за нас това е от много голямо значение и трябва да предвидим и тези фактори в една директива, която е насочена към бъдещето. Аз съм благодарен за начина по който колегите, включително и докладчицата, очертаха въпроса, като по този начин ще видим един много задълбочен въпрос. Искате ли, госпожо Макларкин, да повдигнете някакъв въпрос? Вие казахте вече какъв е график преди да преминем към гласуването. Благодаря ви, благодаря ви за изказванията. Всички вие бяхте много добре информирани и ангажирани с въпроси. Аз съм сигурна, че в съвместната ни работа ще постигнем напредък. Много ми беше интересен коментара на господин Тиже от комисията. Тук не става дума за физическа карта, защото в Великобритания, например, има шофьорска книжка, когато използвам обаче шофьорската си книжка по а, някаква причина, трябва да приложа и хартиената карта, а, защото базата данни не е достатъчно разработена. Така че когато се въвежда нещо, а, което изглежда отлично решение, понякога се оказва, че това не е така. Аз мисля, че трябва да разглеждаме нещата съвместно. Е, може да се е, разглеждат проблемите и от гледна точка на защита на личните данни. Комисията може да учете и този въпрос. Е, ние би трябвало да намалим времето за обработването на заявленията и би трябвало да има сътрудничество между държавите членки по информационната система и по мобилността. Искам да благодаря на Себастиян от секретарията и на моите съветници и с нетърпение очаквам бъдещото ни сътрудничество. Председателя, благодаря на всички и на 13 на 30 август, извинете, ще подновим дебата. Орещаме видеоконференция с комисията от Бундестага. Това е една видеоконференция за 19 септември. А по доклада на госпожа Макларкинг, той ще бъде разгледан на 30 август, крайен срок за внасяне на измененията 22 септември. Имате много възможност да а, дадете вашия принос на 17 октомври ще гласуваме в комисията, за да внесем в пленарната зала точката през ноември. А сега ще продължим с гласуване на две точки. Преди това обаче Искам да направя няколко съобщения, тъй като се възползвам от присъствието на повече колеги. Първо, по днешния дневен ред искам да привлека вниманието ви, а, че по-късно след обед ще има размяна на местата на госпожа Стайлер госпожа Иван Декамп ще сменят местата си. Ако господин Иван Декамп е тук, значи това може би ще може да стане. Искам да ви кажа нещо съвсем набързо за някои от основните решения на координаторите вчера, които вероятно ще ви бъдат интересни. Съвсем накратко ще кажа, всички всички депутати естествено ще получат писмените решения след от, като бъдат одобрени от коментаторите. Ще започнем да работим по новите доклади. Първо за Европейската директива за стандартизацията. Това отива в ЕНП. Госпожа Кроене ще е, изготви този доклад. Поздравление за тази много важна задача, която ви е възложена. Интелектуалните права а, ще бъдат възложени на господин Кройцман. Това са двете законодателни досиета, по които ще работим. Имаме няколко важни становища. Използване на работата на а, сираците, регламент за храните за деца, доклада за роуминга, всичко това отива в НЕП. Това беше много важен доклад, годишният доклад за а, таблото на вътрешния пазар от, отива в НЕП. Това са доклади по собствена инициатива, незаконодателни становища, правата на пътуващите по въздух, раз, изхвърляне на храна, електронно правителство, утвърждаването на болонския процес. Това ще бъде направено в групата на консерваторите и реформаторите. Доклада за европейското гражданство, социалисти и демократи. Както чухте, има много работа. Аз очаквам един много конструктивен период през есента. Искам да ви напомня за значението на форума по единия пазар. Днес след обед ще изслушаме полския министр, но самия форум ще се проведе в Краков в, на, през октомври, на 2 октомври. Имаме програма. Парламента се съгласи да бъде изпратена пълна делегация. Надявам се, че много от вас ще имат възможност да бъдат там. На второ място проучваме възможността за една допълнителна мисия в Дания тази година. Имаме малко допълнителни места, които все още са свободни и това ще бъде координирано. А сега да преминем към гласуването. Ще гласуваме две точки. Първата е становище за контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества на госпожа Хансли. Госпожа Ханслик е тук. Искате ли да кажете нещо преди док, преди гласуването. Извинявайте, господин председател, за това, че обсъждах някои въпроси тук с колегите. Искам да благодаря на докладчиците Сянка за отличното сътрудничество и се надявам, че Моя доклад отразява очакванията на всички, така че предлагам да гласувате за. Okay. Right. Well, I think we'll get straight... Преминаваме към гласуване. Докладчите в сянка нямат желание да коментират. Започваме с втори член, измерение 24. За. Против. Отхвърля се. Шесто измерение. За. Против. Приема се. Седем. За. Против. Приема се. Осмо измерение. За. Против. Приема се. Девето измерение. За. Против. Приема се. Десето изменение беше езиково изменение. 11 изменение за, против, приема се. 12 изменение за, против, приема се. 25 пада. Преминаваме към 26 изменение като допълнение за, против, Приема се. 13 от докладчика за. Да опитаме електронно гласуване. Това е изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за, 10 против. 28 изменение. За. Против. Приема се. 14 изменение от докладчика. За. Против. Приема се. 29 изменение. За. Против. Приема се. 13. 300 изменение. За. Против. Отхвърля се. 15 то измерение за, против, приема се. Тридесет и първо изменение като допълнение за, против, приема се. 32 изменение се оттегля. 33 изменение за, против, приема се. 16 изменение от докладчика за,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 първи няколко изменения са оттеглени, затова преминаваме към 21 изменение за, против, приема се. Второ изменение за, против, приема се. 22 изменение за, против, приема се. Трето изменение за, против, приема се. Това беше допълнение. Четвърто изменение за, против, приема се. Пето изменение за, против, приема се. Сега ще гласуваме електронно, за да потвърдим своята подкрепа за становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Очакваме, госпожо Хансик, да защитавате нашите изменения в Комисията по околна среда. Сега преминаваме едно становище за Комисията по индустрия за обща стратегическа рамка за финансиране на научно-развойната дейност. Докладчикът Лара Коми има думата за няколко думи. Благодаря. Преди да гласуваме измененията, искам съвсем накратко да благодаря на докладчиците в Сянка и политическите групи за съдействието им. Много се радвам, че успе, работихме добре, успяхме да отразим различните становища под формата на компромиси. Измененията са многократни, тъй като темата е важна. Изменение ще бъ... обясня 29-то изменение, когато стигнем до гласуването. Сега искам да благодаря на всички, които участваха в работата по този документ. Председателят много се радвам на този силен интерес към това стратегически важно предложение. Компромисно, компромис едно за, против, приема се. Сега отиваме към 3, съответстващо на първа част – това е а, изменението внесено от Грех и Рапти. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. За. Против. Приема се. Шесто изменение. Гласувайте шесто изменение. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. За, против. Приема се. Девето изменение. За, против. Отхвърля се. Осмо изменение на господин Босой. За, против. Приема се. 44 изменение. За, против. Приема се. 13-то изменение за. Не, мисля, че ясно, че е отхвърлено. 15-то изменение на госпожа Рапти за, против. Приема се. 14 пада. Сега отиваме към компромисно изменение. Де за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение, господин Грех, за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение, за, а моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис изменените и за, против, приема се. 22 изменение за, против, приема се. Сега преминаваме към компромисно изменение 4, разделно гласуване. Най-напред гласуваме целият текст без думите Run by Young People and Business Women. За, против, Приема се. И след това разделното гласуване за, против, приема се. Сега преминаваме към 29-то изменение. С устните, с устното изменение мисля, че то е дадено в текста. Няма нужда да бъде обяснявам. Нека да гласуваме за, против, приема се. 29 пада и гласуваме 31. За. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Сега точка 8. Госпожа, от госпожа Верньо. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 изменение на господин Грек за против приема се. 39 за против приема се. 41 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43 от господин Трианта Филидис. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение. За. Против. Приема се. 48 за. Против. Приема се. Сега приемаме към проекто становището в изменения вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за, 0 против, 1 въздържал се. поздравление, госпожо Коми. Благодаря ви много разчитаме на вас да защитавате нашата позиция пред Комисията по индустрия. Благодаря. Надявам се, че ще останете и за следващата точка, тъй като ни предстои да чуем едно много важно изложение. Веднага след това ще започне дискусия по проекто становището на господин Рошфор за альтернативно разрешаване на спорове. Аз ще помоля господин Рошфор да коментира резултатите от проучването. Онези, които нямат желание да останат, ще ви помоля да не шумят. Става дума за проучване, поръчано от нас за трансгранично альтернативно решаване на споровете. Целта беше да видим как функционира системата в различните държави членки. А, искахме да получим а, важна информация, за да имаме добра основа когато проучваме, проучване, по-голямото проучване, а, кое, по което с, а, работи комисията. Госпожа Русо е тук. А, тя отговаря за тази тема. И това проучване е изготвено от е, CV Consulting. Имате копия от проучването, но ще изслушаме изложението. Господин Алевелт е управ... управляващ директор на CV Consulting. Тук е господин Нахтигал, господин Ван Дайк и госпожа Вербеке, които също представляват тази организация. Добре дошли на всички тях. Ще помоля господин Алевел да направи изложението. I was just asking whether you wanted the lights down for... Um, Искам да попитам дали да загасим светлината, за да можете да виждате по-добре диапозитивите. Благодаря ви, че ни давате възможност да представим резултатите. Е, презентацията ще бъде направена в три части. Първо, разглеждане на схемите за альтернативно разрешаване на спорове АРС, е, законодателни инструменти и е, нашите заключения относно необходимостта отправен инструмент. Първата секция ще бъде, първи раздел ще бъде представен от Нева. Благодаря. Предлагам направо да минем към темата. Альтернативното решаване на спорове е процедура за разрешаване на спорове извън съд, чрез механизма на трета страна. Също така, това са спорове между потребители и предприятия. Около 750 схеми съществуват, от тях 471 са е, нотифицирани в Европейската комисия. Е, по-добре е да си го прочетете в хартияния вариант. Схемите са много различни, има някои общи характеристики обаче. Основните характеристики, са вече споменатата нотификация. Можем да говорим за естеството на схемата, за различните видове финансиране на схемите, разграничаваме ги по показател, дали, по показател дали промишлеността и съответния сектор участва задължително или незадължително поради изхода от процедурите, географско покритие. И виждаме едно, една растяща тенденция в използването на АРС в 2008 година имам повече от, еди, от половин милион дела. Това вероятно се дължи на наличността на такива схеми и по-добрата информираност на потребителите. Използването на АРС е различно в различните държави, в по- тъмно отсветените държави членки има по-добро, по-силно използване. Белгия е лидер 4,73 дела на 100 хиляди, на хиляда жители. Мога да кажа също така, че в Гърция не се използват подобни е, схеми. Във връзка с трансграничните форми АРС, ние разгледахме национални трансгранични схеми, използвахме, разгледахме системата ECCNet, FinNet, това е системата за решаване извънсъдебно решаване на финансови спорове. Това е една мрежа, която решава проблеми, дължащи се на неправилно използване и прилагане на законите. Схемите са различни според различните характеристики, които бяха изложени преди няколко диапозитива. Най- висок тези е, схеми са части, са включени в Иннет. Когато разглеждаме тези схеми, е, се вижда, че бариерите се припокриват на, на е, около границите а, също така ниската информираност сред потребителите и в бизнес сферата води до нежелание да се предприеме такава процедура. А, утежняващи фактори понякога са езиковата бариера и физическото отсъствие на потребителя от страната на търговеца. Някои национални схеми схеми не приемат е, оплаквания срещу търговци в други държави членки. Обикновено оплакванията са към търговец в същата държава членка. Причината, поради която не се прилагат такива мерки, се дължи на липсата на юрисдикция. Има, разбира се, изключения. Това е доброволната юрисдикция. Има някои а, сфери, в които доброволно са се подложили. А, и също така се вземат решения за всеки конкретен случай, когато има подадени жаби. Сега, като разглеждаме мрежите на равнище Европейски съюз, една от тях е Solvit, полезността на една централизирана информационна система е, е важен фактор. Финнет се оценява положително и от потребителите, но там покритието не е пълно. На последно място, но не е по значение, установихме, че ECCNet играе основна роля в трансгранично альтернативно разрешаване на споровете, централизираните дела могат да доведат до решаване на езиковите проблеми. Те дават възможност за пряка намеса там, където няма схема и ECC UK се занимава с 1800 дела, само 24 от които бяха пренасочени за извънсъдебно решаване. И също така се дава възможност и информация за други решения, които ще бъдат разгледани като а, под формата на правни анализ. Сега за трите метода, а, трите правни акта, а, ние сравняваме целите на тези законодателни инструменти с изпълнението в отделните държави членки. Аз ви предлагам да прескочим следващите три слайда и да преминем към изпълнението в пет основни страни Франция, Полша, Холандия, Великобритания и Германия. Small claims procedure regulation was available as of 1st of January. Този регламент е прият на 1 януари 2009 година. Директивата съдебната възбрана е напълно транспонирана в националното законодателство в, опред... в отделни държави членки. Директивата за медиация трябваше да бъде транспонирана в Обединеното кралство по време на анализа. Срокът за транспониране е 21 май 2011 година. В други държави е, членки са гласувани предложения но формалната транспозиция все още не е факт. Що се отнася до изпълнението, имаме една обща забележка. Всеки път, когато европейски инструмент предвиди а, правно смотрение на държава членка, виждаме значителни разлики а, в, в, изпъл, в изпълнението на регламента. Стигаме до приложението и ползата за потребителите. На първо, първото трябва да кажа, че данните са ограничени. Освен това информацията не винаги беше ясна и не винаги беше систематизирана. Често не се прави разлика между различните теми на исковете, така че не може не можем да кажем дали е имало конкретни искове, свързани с а, защита на потребителите. И нашето, нашето заключение е, че има всички данни, че европейската процедура за дребни искове се използва в малък брой случаи. Отбелязахме, че в Франция през 2010 година е имало само 36 жалби. В Холандия е имало 10 или 20 процедури за по-дребни искове или за искове за по-дребни суми. Причината е не, липсата на информираност а, в, на потребителите, но също така пръзноти в нормативната база. Що се отнася до потенциалните пръзноти, ние сме набелязали няколко а, недостатъка. Първо, регламента за а, исковете за древни суми. Първият проблем е липсата на прозрачност на исковете, когато потребител не се иска за настойност под определената, под определения прак, е очевидно, че няма много предвидимо за разходите. Второ, формата на иска в някои случаи има формуляр, в е, който понякога се попълва на език, е, който потребителят не знае. Това затруднява потребителите, тъй като някои е, в някои части на формуляра има въпроси, на които трябва да се дават дава по-подробен отговор. трет, Трети проблем е свързан с липсата на яснота и правна сигурност. На потребителите не им е ясно за какви разходи става дума, колко ще продължи процедурата. Второ, директивата за медиацията. Какви недостатъци сме установили. Първо, има опасност от съществуване на две различни системи. Един, едната за националния, други е, за международни а, е, искове. Второ, няма задължителни стандарти за а, е, качеството на медиаторите. Освен това възникват практически въпроси. Не е ясно кой ще поеме разходите по медиаторите и не е ясно колко ще струва медиацията. По отношение на директивата съдебната възбрана, въздействието на съдебната възбрана е ограничено. Например, няма предвидени индивидуални средства за защита. Освен това, в държавите членки има, между държавите членки има процедурни различия. И на трето място има несигурност за, по отношение на разходите. Стигаме до въп... до следния въпрос. Съществуващите инструменти имат една обща характеристика. Те предполагат а, участие на съда. Това означава, че това не е истински не е истинска система за альтернативно решаване на спорове. Това е по-скоро допълнителна мярка към съществуващите правни процедури. Стигаме до следващата част, свързана с препоръките. След като разгледахме ситуацията, какво можем да предложим? Първо, липсва конкретен европейски законодателен инструмент. В момента държавите членки приемат системи за АРС и в някои страни има добре функционираща система, но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Съществуващият механизъм, който разчита на саморегулация и съвместна регулация, не обхваща всички стопански субекти. Например, стопански субекти или търговци, които не участват в професионални издружения. Именно при тях възникват проблеми на трансгранична, от трансграничен характер АРС е най-достъпен в по-регулираните сектори, в които има законоправно основание и не виждаме да има ефекти върху други сектори. Сега ще ви дам пример за случай с финансовите услуги. Там очевидно има сериозно търсене, но съществуващите схеми, независимо от съществуващите схеми, броят на альтернативни альтернативно решените спорове, спорове е много малък. Ние смятаме, че би трябвало да се е, изгради един е, междусекторен подход. Опростеният е, подход към АРСЕ едва ли ще даде кой знае какви резултати, тъй като има много сектори, които не са обхванати и има много региони, които не, не са обхванати. Освен това, трябва да вземем предвид економиите от мащаба. Възникват езикови проблеми и е необходимо схемата за АРС да бъде добре изградена. Не можем да кажем, че една малка или упростена схема би дала добри резултати, поне това показват нашите проучвания. Що се отнася до, законодателно, до законодателна инициатива на ниво Европейски съюз, трябва да отчетем различията между държавите членки. И ние предлагаме законодателната инициатива да не се да бъде ориентирана към резултатите, а не процедурата и заедно с това да се е, приемат незадължителни насоки, е, както и е, документ, е, представящ е, най-добрите практики в държавите членки. Няколко примера за, положителен, за положителни примери. Тези схеми работят най-добре в рамките на национални организации. Ето защо ние смятаме, че идеята за единен център е много удачна, защото по този начин се отчита националната специфика. Единният център също така би трябвало да функционира на принципа а, всичко на едно гише, така че потребителите да могат да отправят там а, всякакви искове и оплаквания. Една друга важна задача е първи контакт с търговеца, за да се види дали е възможно неформално решаване на спора, а също така и да се събира статистически данни за най-често срещаните оплаквания и искания. Сега, достъпът до АРС в на трансгранична основа. Ние смятаме, че единният център би надграждал върху натрупаният до сега опит. Тук виждаме следните задачи връзка с търговците в други държави членки, за да се постигне неформално решение. Преди да започне формална процедура, би трябвало да има неформални а, преговори. Този център ще предостави а, достъп а, до механизми за альтернативно решаване на спорове в а, други страни. Тук възниква е, и езиков проблем. Ето защо е полезно да се използва стандартен формуляр за прехвърляне и отнасяне на спорове към друга страна, като се използва английски язик, например. Също така съществуващите информационно-технологични инструменти могат да се интегрират с системата за альтернативно решаване на спорове. Що се отнася до разяснителните мерки, трябва да имаме предвид съществуващата фрагментарност – и слабото покритие и слабия и недостатъчния обхват на съществуващите програми. Ето защо трябва да се изгради необходимата инфраструктура в всяка страна. тези страни, които разполагат с добре функционираща система за альтернативно решаване на спорове, съобщават за много по-малко проблеми за информираност на потребителите. Освен това могат да се вземат и други мерки, за да бъдат информирани потребителите, но трябва да се започне с основното и това е усъвършенстване на инфраструктурата. И накрая, не бива да забравяме проблемът с финансовите ресурси. Има случаи на добре функциониращи системи, които е трябвало да бъдат прекратени поради недостиг на финансиране. Държавите членки трябва да осигурят устойчиво финансиране, особено за трансгранични операции, при които разходите са и по-високи. Различните държавни членки имат различен опит в финансирането. Може да се приеме модел за определена, определена такса или определен хонорар с, с фиксирана сума, който се плаща независимо от изхода на случая тогава, когато се плаща такса, вероятността да се постигне успех в преговорите е по-висока и не на последно място, независимостта не бива да се ограничава от източника на финансиране. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много за изключително полезното изследване. Искам да попитам докладчика, защото го подядохме му времето. Нашия докладчик, господин Рашфор е тук. Не знам дали бихте искали да вземете отношение по някои констатации или да ни представите вашия доклад и след това вече ще изслушаме докладчиците в сянка, които ще коментират и двата проблема. И господин Афел Алевелт и неговия екип би могъл да взема отношение накрая. 25 минути е доста малко, но мен ми се струва, че това ще бъде добре. господин Рошфор ще говори първо, след това чувате колегите, които ще се изкажат. Господин Ханс Петер Майер а, го няма, но тук господин Жовен, той може да се изкаже. Сега имате думата, господин Рошфор. Господин председател, да, вие сте прав. Аз мисля, че мога да направя презентацията си върху доклада и в нея ще включа някои коментари на, по презентацията, която беше направена. Това беше изключително интересно и изключително полезно проучване. И това е само по себе си забележително. Първо трябва да поставим нещата в контекст във връзка с потребителски спорове. Комисията по правните въпроси има свое становище. В встъплението си виждаме, че АРС действа все повече и повече се прилага и аз мисля, че проучването потвърждава желанието на комисията да се насърчат потребителите все повече и повече. И така както мисли комисията, това е един от приоритетите на закона за единния пазар, който се обсъжда в момента. Какви са приоритетите? Аз мисля, че проучването ясно показва, че първия от приоритетите е, че се прехвърля мост върху липсващата информация. Трябва да се направи всичко, което е очертано. Аз мисля, че различията в прибягването към альтернативно решаване на спорове показва добре, че трябва да се ин, интенсифицира по-доброто географско покритие, за да може да се приложи напълно логиката на АРС. Трябва да се впуснем в разглеждане на проблема по същество. Проучването показва огромното разнообразие на ам, дела на извънсъдебно решаване на спорто, спорове. Ам, трябва да продължим да събираме информация. Ам, статистическа най-вече. И аз мисля, че трябва да се разработи една единна европейска харта. това не е регламент. А, а по-скоро една, една организиране на идеите, включени в АРС. И аз мисля, че трябва да се а, да разгледаме какви са тези раздели на, на тази харта. А, някой от тези харта характеристики трябва да бъдат простотата и първото нещо е, е, тря, че процедурата трябва да бъде ефикасна и бърза. И това е най-голямото положително качество на АРС. В общи линии е, трябва да се каже, че трябва да има равнопоставеност, е, защото в противен случай самата система ще се срине ако няма а, чувството за равнопоставеност, съответно страните по спора ще предпочитат да отидат в съда. А, също така свобод, свобода, т.е. факултативен характер на АРС, тъй като става дума за извънсъдебно уреждане на спорове, а, Необходимо е да се вземе предвид, че е, този процес трябва да остане свободен и все, всяка от страните би трябвало да има свободата във всеки един момент да се е, отиде на съд. И на последно място Е, е, е важна съизмеримостта на решенията. Това е много важно за малките и средни предприятия и това би трябвало да се урежда чрез АРС. Това е първата част на наблюденията, по които общо взето има консенсус. Втората част от констатациите в предлага прости възможности, по които можем да обсъдим. Може би няма да бъдем единни всички, но се надяваме, че ще постигнем съгласие въпреки всичко, защото това са важни пунктове. Първото е въпросът за прозрачността и необходимостта да се публикуват годишни доклади. Във вашето предложение и в проучването, което сте направили, това е отбелязано. Трябва да кажа, че аз съм малко по-скромен в моя доклад. Аз не казвам, че трябва да има такива годишни доклади, но във, вашия, е, във вашето проучване ви, вие сте очертали големите различия. Има някои случаи, в, е, има голямо разнообразие във връзка с използването на альтернативните методи. И би трябвало наистина да се подхрани системата с информацията. На второ място, а, виждам, че в много повече случаи мисля, че трябва а, да се настои на безплатния характер. Всички, включително и големите предприятия, са за безплатния характер на системата, защото смятат, че това е най-добрият начин да се процедира бързо и потребителя също така има по-голямо доверие. Също така, разбира се, трябва да се предвиди някакъв малък разход, за да може пък да се обесърчи ненужното прибягване до тази система. Аз очаквам с нетърпение да чуя колегите, докладчиците в Сянка, които ще подхранят дебата. На първо място, различието на медиаторите. Аз мисля, че АРС би трябвало да се извършва от медиатори, които работят в сферата на потреблението. Те би трябвало да бъдат компетентни. Много е важно хората, които се занимават с, с альтернативно разрешаване на споровете, те трябва да бъдат компетентни. Необходимо е те да бъдат обучавани. Знам, че това не е трудно, особено а във връзка с, с потребителските организации, които смятат, че това ще отнеме много време, но все пак трябва да се направи. Аз мисля, че също така трябва да се постави акценти върху качеството. Независимостта е важен фактор. А, ние би трябвало да говорим не само за безпристрастност. Във вашето проучване вие говорите за независимост и госпожа Уоли също така използва думата независимост. Сега няма нужда да водим спор. Сега естествено независимост е по-силен термин, отколкото безпристрастност. И това бяха, господин председателю, основните пунктове. Аз не искам да а, говоря а, за трансграничните спорове. Вие знаете, че е, а, вие говорихте за това колко е трудно да се организира една трансгранична система. Вие виждате, че е много сложно и също така а, тук се говори естествено за обслужване на едно гише, интернет портали и така нататък. И в заключение мога да кажа, че за мен, за мен е ясно, че е ефективността и доброто планиране не би трябвало да измести общата работа по а, тази тема. И аз искам да кажа е, е, нещо малко като предложение за комисията по а, АДР се се дефинира като опозиция. Това е альтернативна форма, альтернативна на какво? Всъщност трябва съвсем ясно лесно. А, ние може би можем да говорим за а, приятелско а, доброволно уреждане на спорове или извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, като по този начин а, това ще стане по-лесно разбираемо. Well, uh, a... Благодаря много за изчерпателната реакция. Аз прочетох вашия материал и мисля, че е добре, че проучването допълва това, което искате. Аз четох и за хартата. Е, направи ми много силно впечатление това, което каза господин от което допълва вашия подход. А сега нека да чуем докладчиците в сянка. Виждам, че господин Майер е тук. Не знам дали вие ще бъдете първи. Затова първо госпожа Вайлер и след това господин Майер и господин Фокс и ще видим дали ще можем да приключим дискусията. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че нашите мнения не се различават много, т.е. мненията на нашата политическа група и докладчика. Но въпреки това е... Студията, изследването показа, че АРС, там където тази, тези системи се познават, всъщност представляват голям успех. Те са гъвкави системи, те не са непременно публични, но функционират добре. Те са економически изгодни. И за двете страни, за потребителя и за бизнеса, тези системи са добри. Така че, моят въпрос е, имате ли опит с, а, систем, с, с спорове, които засягат а, публични а, е, институции и бизнес? Например, в. А, Германия има такива альтернативни разрешения на спорове, където не са, не са засегнати само потребителите, а публични и частни институции. Вторият ми въпрос. Не съм много сигурна на къде трябва да тръгнем. Дали ни трябва законодателно предложение? Защото много от колегите казаха, че, е, ни, че може би рамкови предложения от комисията биха били достатъчни, а не е необходимо непременно е, е, определено законодателно предложение. Тук бих бил благодарен, е, благодарна, ако правната комисия ни посъветва дали имаме нужда от законодателно предложение. Но аз съм на ваше мнение, че ни трябва една база, само една европейска директива не е достатъчна. Нещата са много различни. Например, в България и в други страни нещата са много различни. На трето място. Базата данни от страна на комисията. Аз не съм я поразгледала тази база данни, но дали наистина там има информация, която може да ни е помогне да разпространяваме добрите практики от държавите членки. Мисля, че когато става дума за, за онлайн услуга, трябва да имаме повече услуги, повече, е по-голяма база данни. Докладчикът говори по-скоро за една единна европейска харта и от друга страна за законодателно предложение. Това според мен е малко противоречиво. Харта това е нещо много амбициозно. Ако искаме да имаме такова нещо, то тогава трябва да мислим може би за интегриране на хартата в законодателното предложение. Аз не можах да разбера какво имате пред, е, предвид. Независимостта и, и професионалната компетенция, това засегнахте вие също. Естествено, аз съм абсолютно съгласна, трябват ни стандарти, трябват ни минимални стандарти. Финансовата независимост и финансовата неутралност на потребителя, това трябва да е така. Вие казахте, в, че всъщност тази система трябва да е безплатна, но нещата не, не могат да са безплатни. За потребителя обаче те могат да са безплатни. А, има стружения, браншови стружения, които биха могли евентуално да поемат разноските. Но аз не зная дали държавите членки ще са съгласни да поемат разходите. Не, например, не знае българското правителство дали би поело разходите. Е, освен това, кой би имал интерес от едно такова бързо и, и, и ефективно разрешение на споровете? Във всички случаи бизнесът ще има интерес. Е, доброволността, мисля, че е нещо също много важно. Това е, е това е важно. Е, хубаво е да има възможност е, страната да каже повече не може да продължава по този начин. Отиваме пред съда, ако една от страните не е съгласна да продължи по тази процедура. Е, вие говорихте за сертификати. Този европейски печат, за който говорихте вие, това е нещо като стандарт за мен като сертификат. В Германия, например, им, ние имаме а, паралелни а, центрове, публични и частни, е, които една така, две паралелни системи, които и две, функционират много добре и двете, но аз е, не застъпвам идеята, не подкрепям много идеята за едно гише, за един център. Може би, когато става дума за трансгранични е, спорове, тогава едно, един център е разумен, но на местно равнище мисля, че е хубаво да имаме разнообразие. И на последно място. Може би е хубаво този дебат да продължи не само до края на годината, а и по-нататък, може би, може е, да преведем изследването или поне доклада на а, е, учените или поне някакъв синопсис, някакво обобщение на, а, е, на изследването. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, благодаря, господин председател. Аз наистина трябва да да напусна след малко залата. Имам важен разговор, но моите сътрудници ще ме информират за хода на дебата. Е, уважаеми колега Рошфорд, наистина, това беше хубав доклад. Това е, са мисли, които, с които съм съгласен. Е, решаващия проблем тук е, е доколко тези системи са познати. Това е много важно. Съдилищата също понякога не спознават тези системи. В Германия също тези системи за решаване на спорове не са познати достатъчно. Така че съм съгласен, има необходимост от информационна компания. Ние имаме работа с, потребители, които не винаги са компютърни, но грамотни. Това не са непременно млади хора. Е, трябва да създадем интернетни страници на различни езици, които да са лесно които да могат да, да бъдат навигирани лесно. Е, трябва да имаме предвид, че е, Нашата целева група са обикновените потребители. На второ място, би трябвало да уточним някой от понятията. Аз като юрист винаги е, смятам, че трябва дефинициите да са много ясни, много точни, е, защото не бива да допускаме заради лоши дефиниции от наша страна е, да, да съдиите да трябва да тълкуват нашите понятия. Е, какво имаме предвид, например, под предприятия? Дали тук включваме малките и микропредприятията? Трябва да диференцираме нещата. На следващо място идва въпроса за независимостта, за компетенцията и, и за безпристрастността. Абсолютно съм съгласен, но компетентността тук трябва, може би, да а, компетентността трябва да е, е дефинирана доста широко. Трябва да имаме хора, които са компетентни да, правят, да разрешават споровете в различните страни. И освен това, кой може да поеме разходите? Едно предприятие от двама човека не може да поеме разходите по споровете. Е, така че тук би трябвало да имаме една добра комбинация между дефиниция, разходи и компетенция. Трябва да намерим правилния баланс. Е, с, е, по въпроса за това процедурата да е безплатна. Имаме един вариант, че ако една процедура е безплатна, то ще бъде или използвана, ще бъде злоупотребявана с нея, или пък тя няма да работи ефективно. Това е, е човешко качество. Ако имаме някакъв прак, за, например за 20 или 50 евро, това може би не е неразумно. Подобно, подобни са процедурите и при съдилищата. Понякога обаче тези процедури може да станат много, много сложни, много трудни, много скъпи, ако се налага едно вещо лице да, да се включи в процедурата по решаване на спорове принципът във всички държави членки е този, който печели, не плаща нищо, който губи, плаща разходите. Това не може да приложим тук, това е ясно. Обаче, също така не е невъзможно да кажем, че предприятието трябва да плаща, независимо колко струва, колко, какви са разходите. Трябва обаче да помислим по въпроса дали, дали наистина това ще е справедливо. Едно средно предприятие, дали то трябва да поеме разходите в края на процедурата, ако загуби. Мисля, че имаме нужда от повече идеи тук. Е, ясно е, че трябва дебата да продължи. Това е ясно, това е важно, защото искаме в крайна сметка добри резултати. В този смисъл искам да поощря докладчика да продължи в, тази, в този дух. Няколко други колеги също изявиха желание да се изкажат. Господин Фокс е докладчик от групата на консерваторите госпожа Стайлър и господин Жовен също ще се изкажат, надявам се, накратко. Господин Трианта Филиди също след господин Фокс. Госпожо Рапти, колкото повече се изказвате се, колко по-дълго се изказвате сега, толкова малко време ще имате за вашия доклад. Господин Фокс, благодаря за много съдържателното експозе. Благодаря на господин Рошфор. Основната идея за харта, съдържаща насоки, е правилният подход. Той говори за прагматична и ефективна система, система, която при това е доброволна. Напълно съм съгласен, за да отговоря на казаното от господин Мейер за разходите. Може би, господин Мейер, вие наценявате проблемите, защото система за АРС, която функционира добре, би била от полза за бизнеса. И опитът ни в Англия говори за това, че ако не е безплатна, потребителите няма да я ползват. Не смятам, че ще има проблем с затормозяване на системата от лекомислени искове. Ако това се случи след 5 години, това очевидно ще означава, че се прилага альтернативната система, а не съдилищата, което е полезно. Така че вместо да говорим за въвеждане на такси, което би е, затормозило системата, тя би трябвало да е, е безплатна. В противен случай е, никога няма да тръгнем. По точка трета от становището на господин Рошфор. Там се говори за съществуващето на ефективна система, която да е за много важна. Той знае, че аз не съм съгласен. И едва ли ще постигнем съгласие секретарията, бих помолил секретарията да огледа английския превод е, на трета точка. Абсолютно неразбираемо. Френския вариант е разбираем. Прочетете точка трета. Абсолютно неразбираемо. Съгласен съм с господин Рошфор, че националните системи трябва да се координират при транснационални спорове. Но нека не създаваме още един европейски орган, така че координацията да бъде максимално административно неосложнено. Уебсайт на всички езици е правилен подход, но при всички случаи без бюрокрация. Без ненужна бюрокрация. А, популяризирането на системата трябва да бъде съразмерно. Да, искаме потребителите да са наясно, но нека не претоварваме малките и средни предприятия с разходи. Знам, че сте притеснени за време, притеснени за време, господин председател, с вас искам просто благодаря на господин Рошфор. Вие в началото казахте, че изложението от е, Европейската комисия, не, не от Европейската комисия, от консултантите. И, все, и ние плащаме за него. Господин Трианта Филидис. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представилите доклада и проучването, разбира се, на докладчика. Ние смятаме, че механизмите за альтернативно решаване на споровете представляват важен механизъм за защита на потребителите. Разбира се, потребителите срещат трудност, когато боравят с всички тези механизми, затова трябва да създадем един модел. Трябва също така да правим промоция на тези механизми, защото хората не използват подобна система и не са свикнали с тази практика. Трябва да сме сигурни, че имаме и колективно уреждане на спорове, за да може потребителите да уреждат споровете си с определени компании е, на сравнително ниска цена, което ще засили тяхното доверие. Повечето държави членки все още трудно имат достъп до подобни механизми и съществува усещането сред потребителите, че не са достатъчно удовлетворени от съществуващата система. Трябва да сме сигурни, че комисията ще засили усилията за осигуряване на достъп на потребителите до тези мерки. Председателят, искам да помоля за кратки изказвания от цитираните колеги, след което ще се върнем с, с към докладчика госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател, благодаря на авторите на доклада. Ще бъда много кратка. Беше много интересно, когато гледаме различни, различните държави с, нула процедури в България и 247 в, в, Велико, в Германия, ние нямаме е, нямаме е, данни от федералните надзорни органи в Германия, така че не може да се сравняват различните юрисдикции. Но аз исках да задам въпрос. Кои са основните три сфери, в които се използва най-много АРС? Вие също така говорихте за финансовия омбудсман и включването на всички тези дейности. Аз мисля, че беше много полезен примера, който беше даден за трансграничното сътрудничество. Аз мисля, че господин Фокс спомена за Обединеното кралство, господин Майер говореше за разходите, но аз мисля, че на нашия дебат е много важен. Благодаря, господин председател. Господин председател, доброволното решаване на спорове от полза за всички, по-малко затормозяване на съдилища, по-бързо, по-ефтино и накрая чувството, че а, не сме в логиката на печеливш и губиш, следователно няма конфронтация. И имам пет въпроса към господин Рошфрон. Не разбирам добре, връзката между 5 и 6 параграф. Или искаме законодателно предложение, или правим харта. И не разбирам двойствения характер на предложението. По-нататък е, етикета за качество, как да се направи това, като знаем е, характера на процедурата. На трето място, връзката между процедурата на доброволно уреждане и колективни искове. Може би трябва да се каже, че колективните искове са крайното средство, след като се изчерпи доброволното решаване. Да покажем, мисля, че е необходимо да поставим акцент върху доброволното уреждане. По-нататък отговорността на предприятията, те трябва да са длъжни да информират потребителите за наличието на това средство за защита и последно съгласен съм с колегите, които, отговор... които говорят в полза на безплатния характер на тази услуга, за да бъде тя атрактивна за потребителите. Госпожа Рапти. Благодаря. Поисках думата, защото мисля, че двата доклада а, са, се обсъждат заедно. Може би по-добре да не се изкажа сега. А, без друго ще представям доклад и може би тогава да се изкажа. Председателят, мисля, че дискусията по вашия доклад а, ще бъде отделна. Но ние съчетахме доклада на господин Рошфор и представянето а, по альтернативното решаване на спорове тогава ще продължа. Имам предвид альтернативното решаване на спорове, колективните искове вървят ръка за ръка. Ето защо аз мисля, че можем да разглеждаме двата доклада заедно. Но това, което казвате е вярно, защото всъщност трябва да разделим двата въпроса. Идвам от едно изслушване по инициатива на Комисията по правни въпроси за колективните искове. Там колективните искове и альтернативното решаване на споровете се оказват преплетени. Господин Жовен повдигна преди малко въпрос за това, доколко може да се използват альтернативно решаване на спорта на споровете и е, има ли разлика и каква е тя между него и колективните искове. Мисля, че свободният достъп до АРС е полезно нещо. Но това, което каза господин Майер, е интересно. Всичко, което е безплатно, не се цени достатъчно. Така че безплатният характер на услугата е полезен за потребителите, особено тези, които не са много заможни. Аз мисля, че альтернативното решаване на споровете е полезен механизъм. Но аз мисля, че за да бъде подкрепена системата РС ни трябва система на колективни искове. Ще спра до тук, защото виждам, че председателят започва да се притеснява. Председателят ще дам думата на госпожа Русо само за няколко коментара, тъй като нямаме много време. И след това господин Алевелт. Mr. Chairman. I will be short. Uh, Благодаря, ще бъда кратък, тъй като нямаме много време. Благодаря на господина Левел. Този доклад надгражда върху а, документа, по който работихме в Генерална дирекция Санко. А, ние подкрепяме заключенията в доклада особено по отношение на необходимостта от европейски правен инструмент, както, на, както за национални спорове, така и спорове, излизащи извън рамките на една страна. Искам да благодаря на господин Рошфор за извършената от него работа. Искам да кажа, че проекта за становище на господин Рошфор съответства на това, което подготвя Европейската комисия. Ние имаме намерение да предложим директива за АРСЕ. Не, отговорът на въпроса трябва ли ни АРС или не, не е очевиден. Трябва да видим дали тази система е жизнена от правна гледна точка. Нашето предложение има за цел да формализира това, което в момента се съществува в държавите членки. Ние бихме искали да преодолеем трудностите, да запълним празнотите, такива системи да се създадат в онези страни, в които те не съществуват. Що се отнася до хартата с принципи за АРСЕ, можем да разсъждаваме по въпроса за една харта, която да допълва другите методи за защита. Можем да помислим по принципите, що се отнася до принципите. Ние сме съгласни с това, което е казано в проекта за доклад, що се отнася до безплатния характер на услугата. Отбелязахме казаното от господин Майер, госпожа Байер и госпожа Рапти Смятаме, че е необходимо да се осигури безплатно ползване на услугата. Заедно с това обаче да не забравяме, че има разходи, които може би не са високи, но потребителите трябва да имат чувство за ангажираност. Що се отнася до въпросите повдигнати в доклада на господин Рошфор, смятаме, че предложението за АРС трябва да се ограничи до потребителски спорове, т.е. спорове между потребители и фирми. Що се отнася до онлайн и трансграничните спорове, Съгласни сме с идеята за интернет портал. Отбелязах казаното от господин Фокс, че не бива да се създава нова структура. Нашата идея е за една платформа за онлайн решаване на спорове. Там тази платформа ще благоприятства връзката между альтернативното решаване на спорове и националните средства за защита. Ще, също така е много важна идеята за единен център, който да насочи потребителя – към компетентния орган. Съгласни сме с позицията на господин Рошфор, както казах. Европейската комисия смята да предложи регламент за онлайн решаване на спорове. Без да се простирам повече подробности, е много важно да се предвидят разпоредби за а, разяснителна дейност и информиране на потребителите. А, база, една база данни е много важна, но тя е само регистър. И по последния въпрос за е, етикета за качество. Много интересен въпрос. Е, ние ще разсъждаваме по него и накрая по колективните искове. Отбелязвам казаното от господин Тианта Филидис, господин Фокс, господин Жовен и госпожа Рапти. Ако ми дадете възможност, ще се изкажа по време на следващия дебат. Well, thank you. Thank you благодаря ви много за това, че изложихте темите, по които работите. Ние много високо ценим стратегическата работа по този въпрос. Това е становище на Комисията по правните въпроси които се съгласиха, че всички въпроси, свързани с потребителите, са наша отговорност и съм сигурен, че господин Рошфор ще отрази това. Нямаме много време, господин Алева. искате ли да отговорите конкретно на някои неща, преди да дам думата на господин Рошфор? Искам съвсем накратко да коментирам някои повдигнати въпроси. Първо въпрос беше имаме ли становища и проучване за а, проучвания а, а, на уреждане на спорове между държавата и бизнеса. Нямаме такива. Много е важно също така да се създаде една база данни от експерти на потребителите. Въпросът е обаче дали може да има една централна база данни, която може да бъде създадена. Въпросът за стандартите и компетентностите на схемата е също много интересна. Когато проучахме този въпрос, въпроса за компетентността на омбудсмана всъщност не е проблем. Съществуващ механизми в съществуващата схема, които работят много добре. Има и стандарти в препоръките на комисията. Мисля, че основният въпрос е, че тези стандарти не са много практични и в много схеми не е съвсем ясно дали се следват препоръките или не, защото препоръките са доста абстрактни, така че би било полезно да има някаква а, по-голяма практичност. То, е, беше повдигнат въпроса за разходите и разбира се, процедурите са различни, а, решенията са различни, всяко от тях има свои силни и слаби страни, но а, устойчивостта е основна характеристика. Това са повечето от елементите на отговора ми. Може би накрая. А, когато вие говорехте за необходимостта от законодателен акт, това трябва да се разбие на няколко пункта. Има ли нужда от прилагане на АРС? Да. То добро средство ли? Отговора е да. И последния въпрос е ще се разработи ли АРС само по себе си, за да може потребителя да намери схема за подобно решаване в друга държава, аз мисля, че а, нашия опит от последните 10 години показва, че това може да се направи само там, където има законодателство. Господин Рошфор, съвсем накратко, две-три бележки. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите, които повдигнаха редица въпроси, които трябва да учетем. Има три неща, които проистекоха от дебата. Въпроса за разход подходите, въпроса за директивата и хартата и колективната защита. По въпроса за разходите искам само да кажа, че съм напълно съгласен с казаното от господин Фокс, безплатния характер и начина по който се прилага системата е много добър. Предимствата на АРС са, че потребителят не отива в съда. Например, във Франция, ако отидете в съд, е безплатно. Ако въведете обаче някакъв разход, някаква такса за АРС, макар и малка, тогава ще се предпочете да се отиде в съда, който е безплатен. Второто а, ми наблюдение е свързано с въпроса за хартата или директивата. Аз предлагам директива. Да, някои са за, други са против. Аз не виждам а, противоречието. Ако има харта. Хартата действа добре като сред медиаторите и хартата може да се разгледа като нещо, което може да се развива, което дава възможност да бъде по-конкретно. За третата точка колективната защита. Много често АРС представлява индивидуален спор. Тук не, не става дума за колективен спорт, Тук са две много различни сфери. И а, индивидуалните спорове обикновено преминават през АРС, а не през колективна защита. Не би трябвало това да бъде, да се противопоставят. Ако АРС а, действа добре, а, и намалява делата за колективна защита, не би трябвало да се изчаква. Аз съм напълно съгласен с казаното от колегата Жовен, че колективната защита трябва да бъде окончателното, последното решение, ако не действа альтернативното решаване на спорове. Благодаря за много пространното изказване. Крайният срок за внасяне на изменения 19 е юли. Знам, че вие ще защитавате нашата позиция в Комисията по правни въпроси. Изоставаме от графика и аз искам да благодаря на CV Consulting – за много добрия доклад. Знам, че ще бъдете на разположение за други въпроси. не можем да предвидим повече от 20 минути за доклада на госпожа Рапти. Записали са се няколко колеги за изказване. Трябва да приключим в 12, защото ще дойде комисията да представи оценката на въздействието на кредитните споразумения. Така ще трябва да започнем не по-късно от 12 часа. Господин Госпожо Рапти, колкото по-дълго говорите, толкова по-малко време ще имат вашите колеги. Ще ви дам думата да представите проекто становището си. Το πήρα το μήνυμα κύριε Πρόεδρε, θα είμαι ταχύτατη. Добре, е, господин председател, разпрах вашето послание. Ще бъда възможно най-бърза. Нека най-напред кажа, че съм абсолютно съгласна с извода, който направи господин Рошфорд. Аз подкрепям този извод. И на второ място. Съществуващата рамка в Европейския съюз означава всъщност, че потребителите и малките и средни предприятия понасят щети и не биват обещетявани, както те би трябвало да бъдат. На трето място. Аз твърдя, че би било разумно комисията да изработи една законодателна, законодателно предложение. И на следващо място искам да подчертая, че трябва да поощрим, когато е възможно, ранното разрешаване на споровете. Съдебното им разрешаване би трябвало да е последната альтернатива. И накрая бих искала да кажа, че подкрепям признаването на, на ролята на съда, когато трябва да се вземе решение дали, една, дали един иск е допустим или не. Представителството също трябва да бъде е, решено от съда и накрая защитата на потребителите. Още две неща искам да кажа, които си записах при изслушването на правната, от правната комисия. Едно нещо е много ясно. Ясно е, че всички ние искаме да осигурим да имаме една система, да осигурим една система, различна от системата в Штатите. И всички политически сили и комисията са отворени към тази инициатива. Комисията има ясна позиция. Естествено, ние работим с господин Амуния, с господин Дали, госпожа Рединг. Е, естествено, ще каже последната си дума, но заключението, заключението ще бъде направено през, в края на годината. Ще има съобщение. Но, <clears throat> обобщавайки, ще кажа, че е хубаво може би да прочета предложението, направено на Европейския форум на предприятията на английски. Альтернативното разрешение на спорове може да бъде допълнително към, съдебните, към съдебната процедура. Нека да направим, да изработим принципи на европейско равнище за приспособяване на този модел, така че той най-добре да може да бъде приспособен към националните правосъдни системи. Точка. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря, госпожо Рапти, за много ясната презентация и за последния цитат, който смятам, че беше много интересен. А сега думата имат докладчиците в сянка. Започва госпожа Жовон. Мадам Рапти. Ние сме за европейска система за колективни искове и то е за да се защитават потребителите, но и предприятията, да не го забравяме. Тъй като в някои държави членки има законодателство за колективни искове, които Днес с троянски коне, които доведоха до доста злоупотреби. И не и нежизнеспособни дейности. Най-напред по приложното поле. Вие в един момент използвате израза гражданин. Веднъж използвате потребител, веднъж а, гражданин. Говорите за връзка между предприятия и професионалисти. Второ, дебатът за присъединяване и неприсъединяване. Мисля, че вашият доклад не заема ясна позиция и американският опит сочи, че ако искаме да избегнем злоупотребите, трябва да имаме ясно предпочитание към присъединяването. На трето място, финансирането. Много важен въпрос по отношение на злоупотребите. Финансиране от трети страни в САЩ. Това е повод и източник на злоупотреби в колективните искове. тъй като се превръщат в заинтересована страна. Четвърто, вие не споменавате, може би трябва да го включим в измененията, за принципа на губещата страна плаща. По-нататък представителство на организациите на потребителите. Може би трябва да се предвиди възможността а, да, за критерии, а, възоснова на които да се признават организации на потребителите. По-нататък по въпросите за медиацията и колективните искове не говорите достатъчно категорично за необходимостта от засилване на медиацията. А медиация, трябва да се изчерпат възможностите на медиацията преди да се премине към съдебно дело. Освен това, вие говорите за наказателни компенсации, тъй като става дума за злоупотреба с колективния иск. Това е което исках да кажа. Разчитам на плодотворно сътрудничество. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Аз мога да се присъединя към всичко, което казаха преждеговорившите колеги. Няма да повтарям. Е, беше е, казано, че потребителите не винаги получават това, което би трябвало. И това обаче не е така. Има държави и членки, където има колективни искове, но в държавите членки има различни правни култури. Много е трудно да се обединят тези различни култури и да бъдат покрити от една обща директива. Искам да кажа един пример от Германия. По принцип имаме много индивидуална правна култура. Е, по принцип гражданите не се обръщат много към съда. 19% от хората в Германия през 2009 година са се обърнали към съда и са платили около 3000 евро за съдебните е, разходи. Това означава, че гражданите в нашата страна имат всички шансове да е, се чувстват, че са защитени, че техните права са защитени и те тогава не биха се обърнили към е, альтернативната система. Е, от моя гледна точка мисля, че тази альтернативна система е трудна за приложение навсякъде. А, ми един проблем. Вие цитирахте комисията, аз си записах следното. А, е, отговаря на националната система. Този цитат си записах. Обаче, какво имате предвид? Какви са националните структури? Какви са националните правни системи, които трябва да се хармонизират и адаптират едни към други. Това няма да стане. Това е много трудно да се случи. Например, в Италия си казахме. В Италия преди да се обърне човек към съда, трябва да опита да използва възможностите на альтернативното разрешаване на споровете. Тоест, тази альтернативна система се явява нещо като една предсъдебна система, е стъпка, която е необходима. Е, в Англия има обаче тази култура на колективните искове. Аз не бих могъл да си представя, че е, англичаните ще е, изведнъж ще решат да приемат немската система и ще се откажат от своята система. Това, което искаме да направим, е да дадем на хората възможност при трансгранични спорове да използват една система, а в други случаи националните системи трябва да вземат прерогатив. Благодаря, господин Фокс. Indeed, thank you, Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Рапти, за работата ви по тази тема. Вие знаете от предишното ми изказване, че аз мисля, че предложението на комисията грешки. Се опасявам, че ще вървим по същия път, по който вървяхме по а, директивата за потребителските права на най-добрият ми съвет е да се откажем от това. Няма да успеем, ще загубим много време, много усилия. След 3-4 е, години ще постигне някакъв компромис, който е, никой няма да иска. Най-добре е да се откажем сега. Но а, е, като имам предвид, госпожо Рапти, че няма да се откажете и вие и комисията, един малък съвет във вашето становище, моля, погледнете отново точки а, и 12. Аз съм съгласен с всичко, което казвате там, но съжалявам, че ако създадете една система на европейска колективна защита, ще предоставите стимули за създаването на една система, с която организация санкциите ще насърчават воденето на спорове и дори най-добре структурираната благотворителност ще насърчава своето съществуване, ще търси средства да расте те, а, а това не ни е нужно. Така че ви предлагам да се ограничите с очертаването на широк а, група принципи, а, например, за колективен иск е необходимо разрешението на съдия. А, значи, ако можете да постигнете нещо а, че ем, от рода всяка държава членка трябва да има възможност за създаване на система за колективна защита и е, тогава може би ще направите нещо нещо полезно, тъй като всичко по-амбициозно ще създаде само проблеми. Председателя, благодаря господин Фокс. Е, кратък коментар от госпожа Вайни. Съвсем кратка ще бъда. Този дебат не е нов. Знаем, виждаме чуваме едни и същи аргументи за и против. Мисля, че сега е назрял момента, след 5-8 години дебат по тази политическа тема, да обобщим следното. Културата, економическата и политическата култура в Европа все повече се уеднаквява. Има неща, които взимаме от другите страни. Взехме много неща от, Скандини... от Скандинавия по отношение, например, на недискриминацията, на равнопоставеността. Ето, например, неща, които не бяха много познати в Испания, наистина, например. Обаче не би трябвало да взимаме неща от Америка. Има неща, които не ми харесват оттам. А сега тук, при колективните искове, тъй като интересите ни е, ни водят в тази посока. Казваме изведнъж, да, ще, поем, ще приемем нещо от Америка. Америка не може да ни служи за пример. Right, um... Никой друг е, няма желание да се изкаже, затова ще дам думата на госпожа Русо. Благодаря съвсем бързо моят е, е, комисар дали се изказа по този въпрос. Изказа се и госпожа Рединг. Те казаха, че комисията проучва резултатите от консултацията и за това няма да се произнасям по повдигнатите въпроси. Комисията каза тази сутрин по време на изслушването, че ще излезе с съобщение до края на месеца. Искам само да благодаря на госпожа Рапти за доклада и за положените усилия да се намери конкретно решение и показаното от господин Жовен – Искам да кажа, че всичко, което вършим на ниво Европейска комисия, се основа, проистича от необходимостта да се избегнат всички злоупотреби и да не се допуснат ситуации като в САЩ. Показаното от господин Кройсман и господин Фокс, всичко което върши комисията, е при пълно спазване на нормативните изисквания в държавите членки. Благодаря за извършната работа. Ще продължим да, след, да следим тази работа и в, до края на годината ще дойдем пред парламента със съобщение, което сигурно ще бъде прието след приемането на доклада по собствена инициатива на Европейския парламент. Благодаря, госпожо Русо. Благодаря и за присъствието и тази сутрин. Госпожо Рапти, имате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря, господин председател. Какво да кажа? Εσείς όλοι εδώ είστε παλιοί. Εγώ είμαι καινούρια. Και αισθάνομαι... Ще за... Започна с един въпрос. Аз какво съм? Червената шапчица, която не подозира за опасностите, които я дебнат в гората. Господин Фокс каза съвсем ясно в началото, че колективните искове не са предпочитаното от него решение. И толкова. Господин Жовен даде някаква надежда, също въжи и за господин Кройцман. Днес обаче те казаха нещо различно. И тук трябва да бъда пределно откровена и ясна. Много ме притесниха някои становища изказано. Те... Аз не се отказвам лесно и също така съм склонна към конфронтация. И за това становище, което е едно доста лесно, но за да постигна този резултат, трябваше да вляза в конфликти с себе си, с колегите си от Социалистическата партия. Така че имайте предвид това. На афишо анихта ола... В процеса на съставяне на доклада аз исках да оставя максимални възможности за дискусията, защото когато един въпрос бъде обсъден подробно, както правим ние тук, започват а, да възникват въпроси. Аз твърде амбициозна ли съм? А, мечтател ли съм? Смятам обаче, че съм а, стигнала до определена зрялост, защото не а, спомена господин Жовен а, въпроса за присъединяването и не присъединяването оптин и оптаут. Аз не съм предложила нищо в този смисъл, защото какъв е смисълът от дискусията. Сега по отношение на финансирането аз предложих някои идеи а, една от идеите е губещия да плати. Що се отнася до, потреб... до терминът потребител или гражданин? Да не се заблуждаваме, всеки гражданин е и потребители. Вие повдигнахте въпроса и за предприятията. В Гърция основната част на нашата, гръбнаката на нашата економика са малките и средни предприятия. И разбира се, аз държа сметка за тях. Същото въжи и за Европа. Малките и средни предприятия са в сърцето на економиката. Освен това, да не забравяме и големите предприятия, което ме води до два коментара. Когато говорим за потребители, сякаш не, е, сякаш забравяме тяхната е, невинност. Отиваш и си купуваш телефон, да речем. И зад завесата е, може някой да е, повреди телефона и след това да заведе дело срещу Nokia. Е, това е малко преувеличено, разбира се, но не е това, начинът по който трябва да се държи. Много предприятия осигуряват работа на много хора. И не искам тези предприятия да пострадат, защото ако техните печалби спаднат и не могат да работят, ще, ще има безработица. Използвам крайни примери, за да изразя тезата си, но Искам просто да ги убедя, че съм готова и отворена за консенсус. Ако няма. Защо да водим дискусия, ако няма да постигнем нищо? Аз не смятам, че присъединяването и неприсъединяването, оптин и опт-аут е най-важният въпрос. В край на краища не става дума за доклад, за становище. Не смятам, че наша работа, че ние трябва да защаваме само позицията на политическите партии. И изслушването, на което присъства днес, атмосферата беше много различна. Приключвам. От всички имаше желание от всички страни да се да разглеждат въпросите, свързани с основната централна част на Европа и много да не обръщат внимание на това, което става по периферията. Да не забравяме, че съществува конфликт между Европа и Съединените щати съществува и ще продължи да съществува. Но мисля, че ние в Европа имаме ум, имаме хора, можем да направим стъпка напред. Искам да ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за този страстен отговор. Е, естествено, вие сте докладчик на комисията и съм сигурен, че ще представите едно добре обмислено предложение, по което ние естествено ще трябва да гласуваме. Да, вие и е, с е, вашите докладчици в Сянка. Имате срок до 19 юли. Ние ще го разгледаме на 19 септември. И съм сигурен, че междувременно ще се проведат е, обсъждания. Благодаря на всички за вашата работа и се надяваме, че през летния период ще обсъдим спокойно нещата. Сега трябва да побързаме, защото имаме важни неща, които трябва да разгледаме във връзка с договорите за кредити, за жилищни имоти. Това е един документ, по който работим заедно с Комисията по правните въпроси. Трябва да ви докладвам, че имаме малко трудности в нашите отношения, защото предвид миналия ни опит с директивата за потребителските кредити. Имаше твърде много въпроси, свързани с поведението на потребителите и работните ни отношения с, Комисията по паричните въпроси е обект на сътрудничество. Трябва да продължим нашата работа, политиката на нашата комисия е да разглежда а, оценката на въздействието и това ще направим през следващите 25 минути. Няма да обсъждаме подробно и да обменяме становища с докладчика. Това ще бъде направено по-късно. Просто ще се обсъдят въпросите, които следва да бъдат засегнати. И много се радвам, че господин Филип Пеле е тук. Виждам го в дъното на залата. Имаме вашите слайдове. Можете ли да се справите за около 10 минути? Имаме а, диапозитивите и докладчика също е тук. Радвам се, че господин Ван Нох е тук от социалистите. Господин Кройцман е тук. Господин Фокс работи цяла сутрин по тези въпроси. Така че, нека да започнем с оценката на въздействието. Господин Пале, имаме е, диапозитивите си. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-бърз. Е, мен ми трябва 2, 30 минути, малко е предизвикателство да се справя за по-малко. Комисията е публикувала оценка за въздействието и е, проекто директива за кредитите. Една забележителна характеристика е, че за оценката на въздействието ние проведохме широки консултации. В 2005 година публикувахме Зелената книга, 2007 Бяла книга, публични консултации 2009 година, публични слушване в същата година. Економически и социалния комитет прие сериозен доклад по този въпрос. Проведохме обсъждания в, с, с държавите членки некредитни институции бяха включени, анализ, полза, разходи. И това, което е важно, че този материал може да бъде намерен на веб страницата на комисията. то е публично достояние. Економическия контекст беше проблем, но за щастие европейските пазари не се сблъскаха с същите проблеми, както пазарите в Штатите. Но въпреки това ние също имахме редица про, проблеми с задлъжнялостта на потребителите. Също така имаше процедури по несъстоятелност. Комисията работи по национални мерки за избягване на а, а, из, на, на мерки. Също така е, има е, отпускане на заеми в чужда валута, например в Латвия, Естония и Румъния около 19% от а, заемите бяха отпуснати в евро това не се отнася само за новите държави членки. Например, в Австрия а, имаше заеми отпуснати в швейцарски франкове, което създаде трудности в, а, за потребителите. В държави членки, например, като Франция и Германия, в началото на а, век на 2000-та година също се създадоха проблеми. Основните движещи сили на проблемите бяха от една страна състоянието на пазарите, кредиторът обикновено е по-добре запознат от потребителя за характеристиките на пазара, но тази информация може да доведе до проблеми. Също така имаше и проблеми с конфликт на интереси. може би потребителите се изкушават да вземат повече ипотеки. Това може да доведе до неадекватна оценка на платежоспособността. И също така, <laughs> това не се отнася за кредитните институции, за кредитните посредници. ситуацията никак не е хомогенна, така че ние сме изправени пред е, една а, рамка на равнопоставеност. Същото се отнася и за разпоредбите, за начина по който се процедира на Европейския съюз. В, на равнище Европейски съюз има доста голяма не еднаквост, законодателството на европейско равнище също така не е пълно, няма нищо конкретно за ипотеките и много трудно потребителите могат да направят сравнение. директивата за потребителския кредит дава известни възможности държавите членки обаче а, са отразили различно а, европейските механизми. А, е, проучванията, които бяха направени във Франция, Италия и Испания, показват, че е, голяма част от населението с нисък е, доход трудно разбират информацията, която им се предоставя на равнище Европейска комисия също така се подава информация. Структурите за финансиране на ипотеките са организирани в модели, които са по- адекватни от това, което се прави в Штатите. Също така ние разглеждаме 6 конкретни проблеми. Ще се опитам да бъда колкото е възможно по-кратък. Съществува дисбаланс, непълнота и неясно рекламиране. Това са е, случаи, които всъщност имаха най-голямо въздействие върху домакинствата с нисък доход. В Унгария, например, имаше ситуация, в която се прави реклама за ниски е, лихви, но такива заеми не се предоставят на хора с ниски доходи. И също така има един доброволен кодекс, който се прилага добре в някои пазари, но не във всички. Методологиите са различни. за ипотеките европейската стандартизирана информация също така а, показваше определени различия и това беше проблем. В много случаи не се предоставяше необходимия съвет, който понякога беше предубеден в полза на а, определена страна и беше по-лесно потребителите, които получават неправилен съвет, да прибегнат към колективна защита или да се обърнат към омбудсмана. Също така, при нормални обстоятелства, кредиторите избягват процедура на неизпълнение. А, има конфликт на интереси, а, също така и а, а, заемодателя а, и заемоискателя се сблъскват с различни а, а, пречки. Ние също така забелязахме непоследователно регистриране, а, съществ, също така и а, не еднакъв режим на надзор. Следователно бяха а, наложени санкции за погрешни съвети. Необходимо е и а, а, професионални изисквания. Например, имаше а, едно придвижване между различни фирми за прикриване на а, даването на неправилни съвети ипотечните кредите, е, кредити не, би, не се записват, не се регистрират в 6 държави членки. От гледна точка на последиците, някои от тях са макроекономически, те се дължат на безотговорно вземане на кредити, има известна несигурност и както знаете, всичко това може да доведе до а, финансови последици, а, например мерки на затягане на коланите, както в някои държави за заемоискателите. Има сериозни опасности, те много често а, са изправени пред проблеми. Също така а, няма а, много интензивна дейност от презгранич, трансгранични а, условия. Председателя моли оратора да побърза така че можем да минем към възможност, към различните възможности. Ние сме за директива. Най-добрият начин е да имаме специални правила за съдържанието на рекламите, да имаме конкретни правила за преддоговорна информация за годишните такси, специални изисквания за предоставяне на съвет, за стандарти, задължение от страна на кредитора да а, откаже кредит, ако не е достатъчна или коректна информация правото за ранно възстановяване на кредити се урежда от законодателството на съответните държави. За кредитните посредници основните изисквания са а, регистриране, надзор от гледна точка на разходите. Те се изчисляват на базата на нормалните разчети а, за секторите. Те включват и обучение на а, служителите, също така за държавите членки е, разходите са свързани с, прилагането на директивата, изискванията за надзор също така а, имат а, е, се, подчиняват на определени изисквания. В някои случаи за потребителите с нисък, из, е, нисък доход а, Препоръките са различни. Решението не е по-лесно. Мисля, че се разпростряхме доста. Сега бяха направени изчисления с много сложни математически съображения, ползите за обществото са а, между 400 и 600 милиона евро. Това са текущи разходи, но би трябвало да има чиста полза, а ползата ще бъде и финансовата стабилност. По въпроса за съизмерността, ние смятаме, че е направен анализ на различните възможности, така че по-добре е да имаме директива, а не само регулиращ се регламенти за лечението. Всъщност това е съдържанието на предложението. Не знам дали искате да го прочета, господин председателю. Да, ние сме запознати, казва председателя за съдържанието, защото това е част от нашите задължения. Искате ли да, предложението е предложение за директива и е, оценката на въздействието е около 30 страници, плюс още 300 страници приложения, които са на нашия вебсайт. Мисля, че тук станаха ясни доста неща. Това, което ме порази, е, че се твърди, че целта е да се регулира финансовия надзор, но всъщност това, за което говорите, са потребители. Са потребителите, така че ние, ни, вие ни представихте интересен материал – и предполагам, че щяхте да кажете същото и на Комисията по економически и парични въпроси. Тоест, акцента ви е върху най-важният аспект на предложението. И тъй като не сме обсъждали въпроса с а, секретарията на економическата комисия, имаме, ще имаме възможност да го направим. Имаме много малко време е, за въпроси. Не искам да злоупотребявам с добрата воля на преводачите, е, които задържахме с нощи малко. Мисля, че вие ни дадахте доста храна за размисъл. Е, например, по разходите. Ето, тук има четиво за плажа, но първо господин Лекнер. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на комисията за тази презентация. Съвсем накратко искам да кажа, че и комисията описа ситуацията много адекватно. Каква е тя обаче? Различна е в различните държави и членки. Проблемите са различни дали проблемите биха могли да бъдат покрити и, разрешени с една хоризонтална директива, тя не би могла да накара всички хора, които са взели кредити, да си ги изплатят. Но въпреки това, инициативата е разумна. Е, шанса да се интегрират пазарите и възможностите за това са доста ограничени. Но въпросът за компетенциите ми е интересен. Е, колегите, които не знаят, искам да кажа следното. Е, преговорите с е, комисията ЕКОН бяха доста трудни. ЕКОН смята, че всичко, което има връзка с финансите, трябва да е техен прерогатив – всички съображения, всички предложения, но това мисля, че не би трябвало да е така. Ние не можахме да се споразумеем с тях, защото смятам, че може да има поделени компетенции между тях и нас. Няма да се задълбава в подробности, но бих казал, че бих се отказал от изключителната компетентност на ИМКО, но може би бих предпочел споделената компетентност. Ще се отнеса до председателския съвет по този въпрос, защото няма смисъл двамата докладчици да говорят е, часове наред и да не стигнат до никъде. Не става дума за моите права като докладчик, става дума за правата на отделните комисии за времевия график. Непосредствено след вакансията аз мятам да предложа доклад и смятам, че Колегите от нашата комисия, които имат време и желание, могат да се занимаят с този доклад, да го прочетат. Сега като информация на 5 октомври ще бъде представен проекто доклад от мен и в края на ноември ще се гласува, ако естествено този график може да се спази. зависи от колегите, които искат и всъщност би трябвало да се занимаят с тази тема. А това е което исках да кажа по отношение на компетенциите. И още нещо. Там, където имаме споделена компетенция с ЕКОН, това означава, че ЕКОН има последната дума според правилника за вътрешния ред. Това е така но за нещата и аз не мога да разбера по въпросите, където имаме така и така споделена компетентност. Защо се натъкваме на трудности? Искам да се обърна към сек... секретарията за изясняване на този въпрос. Иначе последния път се изказах по същество. Може би няма нужда да повтарям аргументите си. Господин Ван Нок, имате ли да кажете нещо? Съвсем набързо аз очаквам директивата и първия вариант. Сега само няколко коментара – представителят на комисията говори за асиметричност на информацията. Искам да попитам в каква посока върви неговият анализ. Банките ли и кредитните сдружения ли нямат информация за кредитоискателите или пък потребителите? са зле информирани. Мисля, че нещата вървят и в двете посоки. Понякога трябва е, да се информират потребителите, но мисля, че и банките и кредитните сдружения в Европа има различна задлъжнялост в различните страни. Във Франция има 60% задлъжнялост, в Испания около 120%. Говорим за физическите лица – аз мисля, че се надявам в директивата да се каже нещо а, по отношение на прекомерната задлъжнявост и дефицит в банковия сектор. Аз искам да прочета подробната оценка на въздействието, докато лежа на плажа в Майорка, също като вас, преди да стигна до окончателно решение. Виждам, че сте събрали е, разходите и е, те възят на 950 милиона евро. Ползата е от 127 е, 1272 милиона не бива разходите да са по-високи от а, ползите. Твърде често се е случвало разходите по европейско законодателство да са били по-високи от ползата. Така че, нека да бъдем предпазливи. Тъй като нямаме време, аз ще обобщя. Е, искам да благодаря на всички, които останаха. Това е само началото на тази дискусия. Що се отнася до нашите взаимоотношения с економическата комисия, смятам, че трябва да проведем среща с госпожа Болс. И мисля, че можем да решим въпросите на наше ниво. Е, но трябва ни повече информация за е, основният смисъл на предложението. Мисля, че е, прави впечатление това, че една от альтернативите, обмислени от комисията, е приложение на съществуващото правило. Това е предложение, което и аз отправих преди 18 месеца. Съжаление, то не се прие защото според мен решението щеше да бъде много разходно ефективно. Мисля, че докладчикът в Сянка от групата на консерваторите трябва да обърне внимание на въпроса за разходите. В предложението виждаме ясна, ясно развитие надграждащо върху работата на нашата комисия. Разбира се, нашата работа по предложението няма да бъде променена от Комисията по економически въпроси. Това е, е споразумението, което сме постигнали с тях. Междувременно господин Лехнер може има пълното ни доверие. Много беше полезно да изслушаме е, изложението и благодаря на комисията. Е, благодаря ви за това, че дойдох. Съжалявам, че нямахме време да разгледаме по-подробно въпросите, но това беше добро начало и може би ще ви поканим пак и накрая. Ние сме определили горе-долу срокът. Не мисля, че в съвета има огромно желание да се върви бързо с тази директива. Има и държави членки, които не проявяват особен ентусиазъм, меко казано. В заключение, вие казахте, господин Пеле, че други потенциални ползи са записани под линия като е, бележка. Целта на е, Зелената книга е да се види дали има нужда от е, директива за пазара на ипотеки, тъй като пазарът е толкова. Е, на пазара има толкова голямо разнообразие. Питам се и трябва да проверим цифрите дали приложението на, критик, на директивата за потребителския кредит няма да е най-разумното решение. Ще огледаме цифрите, може би ще ви поканим пак. Благодаря на всички. Благодаря на преводачите. Съжалявам, че се позабавихме. Само искам да ви напомня, че в 3 часа започваме с дискусия по онлайн залозите в вътрешния пазар. Ще ви помоля да бъдете в 4.20 точно, когато ще проведем дискусия с представител на полското председателство.